Glaube, Мисля, че можем да започваме. So, schönen guten Morgen. Добро утро, скъпи колеги. Уважаеми дами и господа. Първо, решенията от вчерашното заседание на координаторите. Разполагате се вече с копията и ако нямате никакви възражения до 12.30, моля, значи ще се приемат а също така и от 25 януари. Нека сега да преминем към освобождаването от отговорност на Европейската комисия и съответните агенции. Преминаваме направо към гласуване. Можете да гласувате.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 you have a voting Der Rapporteur ist Massimiliano. Докладчикът е Масимилиано Салини. Първо гласуване против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За, против, въздържани се, приема се. Трето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение. За, против, въздържали, отхвърля се. Пето изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис. За, против, Възражали? Приема се. 11 изменение за. Против? Въздържали? Приема се. 12 за. Против? Възражали? Приема се. Питер Лонгрин. 13 изменение за. списък за гласуване. Гласуваме всъщност общия бюджет на комисията. Намерихте ли го? 13 изменения. За. Против. Въздържали. Отхвърля се. 15 изменения за. Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 14 кой е за? Кой е против? Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис за. Против. Приема се. Двадесет и трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 300 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 31 изменение. Кой го поддържа? Против. Възражали се. Приема се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Може да гласувате. Е Прекратявам гласуването. и 37, е, 46 гласували, а един въздържал се, 8 против. Благодаря ви. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Сега преминаваме към следващото гласуване. Европейската агенция за авиационна безопасност ЕА. ЕАЗа. Първо изменение. Кой го подкрепя? Кой е против? Възражали? Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За против, отхвърля се. Изменение четвърто, кой го подкрепя? Извинявайте, шесто изменение. Против, отхвърля се. Има едно устно изменение към пето изменение, господин Алясенда. Thank you. It's uh, in the fields of safety, social conditions and environment. Социални условия и екологична защита. Това, което искаме да включим, са социалните условия между uh, безопасност. Някои, които са против това устно изменение. Добре. В такъв случай не можем да гласуваме това устно изменение такъв случай ще гласуваме пето изменение без устната добавка. Кой го подкрепям? Против? Въздържали? Приема се. Четвърто изменение. Седмо изменение всъщност. Кой е за? Извинявайте, все пак гласуваме четвърто изменение. Ами, да, значи все пак седмо. Благодаря. Седмо изменение. Кой го подкрепя? Против? Възражали? Приема се. Осмо изменение. За? Против? Въздържали? Приема се. Девето. За? Против? Възражали? Приема се. 12. Кой за? Кой против? Възражали? Приема се. 11 изменение. Кой е за? Против? Възражали? Приема се. 10 Кой е за? Против? Възражали? Приема... Отхвърля се. 13 из... Кой е за? Против? Възражали? Приема се. 14 изменение. За? Против? Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Пол. Може да гласувате. geschlossen. Е Закривам гласуването. 41 за, 1 въздържал се, 4 против. Приема се. Следващото гласуване е за Сезар. Докладчика отново е Инесаяла Сендър. Второ изменение за. Против. Възражали. Приема се. Пето изменение. За. Против. Възражали. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали. Приема се. Шесто изменение. Кой е за? Против. Въздържали. Приема се. Изменение седмо. За. Против. Въздържали. Отхвърля се. Девето. Кой е за? против, въздържали, отхвърля се. Осмо, за, против, въздържали, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсти за, против, въздържали, отхвърля се. Окончателно гласуване. Може да гласувате. Stimmung ist geschlossen. Псуването приключи. 40 за, 1 въздържал се и 5 против. Сърдечни поздравления на Инес Айала Сендер. А сега третото гласуване. ЕМСА. Първо изменение за, против, въздържали, отхвърля се. Второ изменение. Приема се. Трето изменение. За. Против. възражали, Приема се. Пето. Кой го подкрепя? Против. Въздържали. Пето. Сега ще проверя още веднъж. Може да гласувате по пето изменение. Приключи гласуването. 14 за, 29 против, 3 въздържали се, отхвърля се. Девето изменение. Кой го подкрепя, кой е против? Въздържали, отхвърля се. Шесто изменение. Кой го подкрепя? Против? Въздържали, отхвърля се. Четвърто изменение. За? Против? Въздържали? Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение. Кой го подкрепя? Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто. Кой е за? Против въздържали, отхвърля се. 12 на две части. Първата част гласуваме. За, против, въздържали, приема се. Втората част за, против, въздържали, отхвърля се. 13 изменение. Кой го подкрепя? Против, възражали, приема се. 14 изменение за, против, Въздържали. Приема се. 15-то изменение. Кой го подкрепя? Против. Въздържали. Приема се. Окончателно гласуване. Може да гласувате. Гласуването приключи. 39 полза, 1 възражал се, 6 против. Приема се. Поздравления! И преминаваме към последното гласуване относно Европейската агенция, железопътна агенция. Същия докладчик Инеса Ян Сендър. Четвърто изменение е за, против, възражали, приема се. Трето изменение отпада. Имаме след това устно изменение. Отново и не са Яла Сентър. Е, Параграф 3. Е- Трети параграф. Спазвайки бюджетния принцип на годишни бюджети в рамките на МФР. Тоест, бюджета трябва да бъде включен в рамките на МФР. Има ли против? Някой се е прав в залата, но не се брои. Така че гласуваме първо изменение с устната добавка. Кой е за? Против? Възражали? Приема се. Второ изменение. За. Eins fällt, weil das Oral Amendment adopted Okay. Едно, е, първо отпада, защото приехме устната добавка, както казах. Затова гласуваме и второ сега. Второ, кой е, ако подкрепя против, въздържали, отхвърля се. Е, пето изменение за, против, въздържали, приема се. Шесто за, против, въздържали, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали. Сега ще проверя седмо изменение. Може да гласувате. Гласуването приключи. 17 гласували за, 29 против, няма въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение. За, против, въздържали, отхвърля се. 12 изменение. Кой го подкрепя? Против, Възражали Отхвърля се. Девето изменение за. Девето изменение. Кой го подкрепя? Против. възражали, Подкрепя. Приема се. Десето изменение за. Против. възражали, Приема се. Единайсто изменение за. Против. Въздържали. Отхвърля се. 13-то изменение. Кой го подкрепя? Против. Въздържали. Приема се. 14-то изменение. За. Против. Въздържали. Приема се. 15-то изменение. Кой го подкрепя? Против. Въздържали. Отхвърля се. Устно изменение също от Инес Айела Сендър. Again in English, uh, we add a day добавяме в края и заложи като временна мярка допълнителни контролни механизми, които ще се използват, докато се съберат доказателства, че процедурите се изпълняват надлежно. Така нюансираме текста на колегата. Има ли някои, които са против устната добавка? Няма. Нека да гласуваме. Второ устно изменение. Кой го подкрепя? Против? Въздържали? Приема се. 17 изменение. Подкрепа. За. Против. Въздържали. Отхвърля се. 18 изменение. За. Против. Въздържали. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Може да гласувате. Гласуването приключи. 37 на 9. Няма въздържали се, значи се приема. С това поздравления на докладчика също така. Приключихме гласуването. I think we can continue. Wir kommen nun zu dem nächsten Punkt. Нека да преминем към следващата точка. Споразумението между ЕС и а, провинция Макао в Народна република Кина, а, Китай. Дитър Лебрехт Кохт е докладчика. Имаш думата. Благодаря, господин председател. Да, ще представя своето много прецизно а, предложение за споразумение между ЕС и а, Макао за въздухоплавателни услуги. Като изхождам, разбира се, от процедурата, която наистина вече приключи, така ще, че ще бъда кратък. Това е едно споразумение, което ще е, отмени всички 15 съществуващи до момента споразумения между ЕС и а, е, тази специали, специална зона Макао в рамките на, народ, а, е, на Република Китай. Става въпрос да се гарантира една по-добра съвместимост с европейското законодателно, като имам предвид в частност данъчни въпроси, въпросите за установяване, въпросите за съвместима с а, а, правото за конкурентно способност и така нататък. През 2013 година, ноември месец, беше подписването, но все пак беше нужно гласуването, одобрението на парламента, за да влезе в сила това в споразумение. От наша страна ние всъщност нямаме никакви внесени изменения по самото споразумение, имаме само изменения по моята препоръка. Аз препоръчвам да се подкрепи подписването на това споразумение, тъй като доклада наистина няма никакви обструкции. Имате ли някакви изказвания, казва председателят. Гизеле, аз подкрепям а, докладчика от името на нашия а, докладчик в а, а, Сянка, господин Фария. Благодаря ви. E от името на ЕКАРЕ благодарим на докладчика Подкрепяме позицията му. Танка. Благодаря ви. Има ли други изказвания? Не виждам. Комисията, желаете ли да кажете нещо? Не. В такъв случай срока за изменения, разбира се, 24 февруари тази година, 12 часа. Разбира се, това е формално го казвам. Единствената възможност е <laughs> за изменение. Това е всъщност да се предложи отхвърляне на споразумението. Нямате право на други изменения. С това приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следванията. Контрол сготвяне на делегиран акт относно информационни мултимодални пътувания в Европейския съюз. Първо ще дам думата на представителя на комисията. Имате максимално 10 минути на разположение. Niemand hier. Няма никой от комисията. А, не са провели интерес, така ли? Gut, dann gebe ich der Bericht... Добре, в такъв случай докладчика има думата. Гизине Майстър е докладчик. Ами, аз предпочитам всъщност комисията е да тук. Наистина. Е, в, в, в рамките на тази процедура е важно комисията да бъде тук. Можем ли нещо да променим Сега пак това е изслушване? Ja. Сега, последващата точка имаме ли представител на комисията? Der elektronische Informationsausschuss? Това въпрос за електронното информационно... Е, електронния обмен на информация също ли никой няма и по тази точка? I must say that it's the first time in 12 years. За първи път се случва. На мен за първи път ми се случва това за последните 12 години.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 I think now we will start because the commission is... Нека да започнем. Чакаме комисията, обаче и нашите хора нещо май ги няма. Hello, Roberto. No, Michele. Michele. Roberto, Michele. Okay, then we continue and the floor is yours. Продължаваме, имате думата. Absolutely not. My name is Claire Dupre. I'm the head of unit. Казвам се Клер Дупре и съм ръководител на звеното за интелигентен транспорт в генерална дирекция МУЛФ. Благодаря ви за тази възможност. Работим по мултимодалните пътувания и информационните услуги, свързани с тях, вече доста време. Секретарията на Тран присъства на всички дискусии а, с експерти от държавите членки. Сега бе подходящия момент да дойдем тук и да обясним какво се случва и как ще разработим този <clears throat> акт по делегация. Парламентът и комисията имат еднакво мнение, имаме една и съща цел и искаме всичко да се движи в ускорен план. Не бива да забравяме, че това не е нова тома, тема за Европейската комисия. Бялата книга за транспорта от 11-та година това се споменава. Доста време мина от тогава и след малко ще обясня какво всъщност правим приехме един документ на Европейската комисия, който излага една подробна пътна карта за информационни услуги за мултиподалните пътувания и е, издаването на билети. Господин е, Кох работи по доклад собствена инициатива за такъв тип система за интегриране на мултимодалните пътувания. Много политическа подкрепа има тук. Регламентът, за който ще говоря, е пряко свързан с приоритетите на председателят Юнкер. Говорим за стратегията за единния цифров пазар, енергийния пазар, както и по устойчиво поведение на пътуващите. Става дума за растеж и работни места. В тази сфера работят много динамични дружества. Но а, трябва да спомена и а, стратегията за единния пазар. А, взаимосъвместимите пътувания и системи са много важни, за да могат и дружествата да извлекат полза от единния пазар. Какво се случва? Каквото и да се случва, то се случва заради съвета и парламента. 2008 година комисията излезе с едно предложение. Парламентът и съветът поискаха от Европейската комисия да разшири тази директива и да види как може тя да се свърже с другите видове транспорт. Тоест, това е резултат от ваша заявка, ваше искане – искате, поискахте от нас да мислим по-широко. Цифри. Направихме едно изследване с външен изпълнител и видяхме за какви обеми транспорт става дума. 3 милиона пресичания на граница в Европейския съюз, като тук не са включени пътуващите за работа в друга държава. Това показва колко е важна тази тема за гражданите. Uh, Целите ни са еднообразни. Това, което искаме е предоставяне на информация на пътниците, така че да се покрие целият им път от врата до врата – като включваме всички транспортни видове. Мнозина от вас биха казали, че всеки може да планува пътуването си и днес достатъчно добре. Така е. Но мисля, че сега е моментът да пусна презентацията си. Когато говорим за трансгранични пътувания, се опитваме да получим информация за това как да стигнем от А до Б. От един град до друг град. Става много по-трудно, когато се опитваме да организираме пътуване не само при пристигане на гара или на летище, а когато искаме да стигнем до точката, към която сме се насочили. Виждате, че има различни начини първо имаме централизиран подход, където има един планьор на много модални а, пътувания от голям доставчик. Това е предложение от частния сектор. Ако искаме обаче наистина да видим нещата от врата до врата, трябва да направим така, че да можем да разчитаме на по-подробна информация за това какво се представя и предлага. Имаме децентрализиран модел в средата, а в ляво виждате свързване на услуги в различни видове пътувания на дълго разстояние – след това на местно ниво. So, you would ask why, let's say, how this uh, analysis has been... Uh... Как бе полезен този анализ? Много бе полезен, за да се разбере какво да включим в регламента за да имаме европейска възможност за мултимодални пътувания. Клиентът не се интересува толкова от това дали информацията се основава на първото решение, второто или третото. крайна сметка какво се случва зад колисите не е толкова важно. Говорихме с експертите от държавите членки а в държавите членки много неща вече се случват и за това дискусията с държавите членки тече е така бързо. Ако погледна държави като Австрия, Чехия, там има такъв вид планьор на мултимодални пътувания. Ако погледнем северните държави, има много бизнес модели, които се основават на предоставянето на точна информация. Франция наскоро се прие един закон, който дава достъп до данни, така че е ясно, че много държави членки проявяват интерес към това да дадат възможност за пълно планиране, без пропуски, без празни места. Работим по данните, опитваме се да видим какви са различните подходи към това пътуване и неговото планиране. Да речем, някои разчитат само на графици при пътувания и разписания, но искаме функционалността да бъде по-цялостна. Разглеждаме и услугите – така, щото услугите да бъдат свързани между отделните части на пътуването. Използваме същия подход като предишните регламенти. Искаме на държавите членки да направят национални, а, национална организация за свръзка. Ще разширяваме обема на данните, както и географското покритие. Отправната точка е цялостната мрежа. Искаме цялостен подход и 2019 година, малко преди крайния срок, заложен в доклада на господин Кох, да покрием цялата мрежа до 2023 година. Ще отговоря на въпроси след малко, но трябва сега пак да кажа, че говорим за акт по делегация, който не задължава достъпа до данни, който казва, че когато се цифровизират данните, тези данни трябва да бъдат в стандартизиран формат и достъпни на национално ниво в службата за достъп или лицето за достъп. Въздухоплаването е ясно, говорим за ЖП транспорта, публичния транспорт или обществения транспорт. Нещата се движат така, че скоро да можем да даваме цялостна информация на гражданите и да имаме интегрирано издаване на билети на определен етап. Ще има много въпроси, ще подам информация. Благодаря. Много ви благодаря. Сега давам думата на Гизина Майснер. Благодаря ви, благодаря за доклада. Може би разбирате защо настоях да изчакаме комисията. Това е обичайния ред. Първо изслушваме комисията. И за мен това е много важно, например, презентацията, за да си представим по-добре всички ние нещата. И мисля, че това е много добра инициатива, по която се работи. И даже първата среща Следващата среща ще бъде тази седмица или следващата. През януари започнахме да говорим по тези въпроси, защото темата е много важна. Да подобрим а, мобилността за всички европейски граждани, включая и хората с увреждания. И е много важно наистина да обвържем тази тема с дигитализацията, с економиката на споделяне и така нататък. Това е наистина чудесна идея, която в момента все още не е факт. Ние сме в контакт, разбира се, в комисията и получихме вече някои а, данни, но имаме няколко въпроси. Всички страни, предполагам, участват, но все пак с някои страни явно ви е по-трудно да получите информация. Например, в Германия ЖП системата не работи чак толкова добре. Не е толкова лесно да се получат всички необходими данни. И предполагам, че е, съществуват и е, известни монополи, които може би не е толкова лесно да бъдат е, разрушени. Например, е, издаването на трансгранични билети и така нататък. Най-добре познавам Хамбург, голям град който е учил там в университет, казва, нямаш нужда от кола. Просто набелязваш си някаква цел, която искаш да отидеш, има всякакви връзки, е, информацията е, се получава е, много бързо, така че човек с, на 100% може да пристигне на своята цел. Но не навсякъде е така, разбира се. Искам да ви попитам, къде виждате проблемите и ние като евродепутати можем ли всъщност да ви помогнем все пак, за да дадем един тласък на гражданите, защото тази тема е, разбира се, добра за всички нас, за околната среда, както и за джоба ни. Благодаря ви, Дитър Лебрехт Кох е следващият оратор. Благодаря ви. Разбира се, че липсата на данни несъвместимостта на данните. Са доста сериозни проблеми, за да създадем една информационна система за мултимодалните пътувания. Аз съм докладчика по тази тема и разбира се, аз съм много удовлетворен от факта, че всъщност комисията с тази инициатива наистина иска да зададе нови насоки за развитие. И за нас е много важно най-вече да получаваме информация, която е актуална, непрекъснато се актуализира. Има много бърз достъп до нея. Което означава, че разбира се, трябва да разполагаме с по-специфична техника или софтуер. За тази цел е важно наистина да имаме открити и отворени стандарти и много се радвам, че наистина ще останем при делегиран акт. Не бива да забравяме за достъпа до информация по отношение на хората с увреждания и се надявам наистина тази група хора също да бъдат включени в делегирания акт. Аз Дилсън има думата сега. Е, Благодаря. Бях докладчик в Сянка по доклада по собствена инициатива. Важно е да видим дали не е нужен един форум, където отделните отрасли или сектори да се срещат, за да обсъдят своите потребности. Имаме различни транспортни фирми, туристически фирми и за всички трябва да има полза интегрирането на системата. Ако има такъв форум, какъв е той и как работи? Благодаря ви. Системата, например, в Хамбург съществува и на други места, в Берлин. И то а, в цялата област, която свързва Берлин и Бранденбург. И аз като живея там, разполагам с цялата информация по какъв начин мога да се придвижвам в целия този регион. Между селищни автобуси, железници и така нататък. Между прочим, железопътната система в Германия и съответната търсачка работи много добре. Тоест, това въжи обаче не само за Германия, но може да обхване и други страни. Обаче аз, е, е, е, например, направих се един опит да видя дали чрез нашата германска търсачка мога да получа информация за влакове между два естонски града. Не, за съжаление това не, не се получи. И когато започна през 2006 или 2007 година преговорите по третия пакет по железопътните услуги, тогава бяха поставени всъщност тези е, въпроси. Защо са изключени някои страни? Някои каз твърдят, да, от 2019 година всички данни ще, ще са налични, се предвид данните от всички страни. Ами добре, нека да се е, събере информацията и да се препрати. Всъщност, искам и в тази връзка да попитам комисията, имате ли някакви средства да упражните натиск, за да се принуди всъщност всички железници да подадат информацията. Ами всъщност поведението на железниците не мога да го разбера. Това не е поведението на типично за бизнес сектора. Да не говорим за цените, за различните билети и така нататък. В авиационния сектор всичко е възможно. Какви възможности, с какви ресурси разполагате, за да въздействате? Защото моето впечатление е, че сектора казва, ми каквото и да казва, комисията ние си продължаваме по-старому. Домени Крик. Euh, Благодаря. Подобно на преждеговорившите, искам да кажа, че е, действително има трудности, те бяха и припомнени. Имам два въпроса към комисията, които впрочем засягат и капацитета за е, внедряването на такава динамична система и дали мисли комисията за желателно да се фиксират норми при положение, че трудности могат да се породят на по-късен етап? Често пъти при внедряването на нормите, на стандартите се оказва, че те бързо биват изпреварени от технологичното развитие. Това е първото. Второто, дали е уместно да съществува централизирана система за всички данни, което ще рече тези данни да бъдат прехвърлени към централизираната система? Или е за предпочитане да има е, връзки е, към осведомителните системи на доставчиците на услуги? Е, това са двата въпроса. Дали да има една прекалено негъвкава система с централизация и стандартизация което е, на по-късен етап е, може да създаде трудности с оглед на технологичното развитие. Или е, да се ориентираме към система, както във въздухоплаването, където стандартизацията подлежи на еволюция и не се извършва трансфер на данни от доставчиците към централизирана база. Карима Дели. Euh, Благодаря, господин председател. Искам съвсем набързо да задам на комисията следните въпроси. Първо, как сте отчели препятствията за достъпа в различните формати на информация, в частност във връзка с интермодалния транспорт? И искам да запитам дали има нещо в тези информационни масиви, което пряко ни засяга. Да кажем, информационни данни за климата, за енергетиката е, и отражението в тези сфери на различните видове превоз. Благодаря, Павел Теличка. Uh, uh, uh, Благодаря. Благодаря на комисията. Точно от тази точка, от която подходихте и вие, господин председател, мислех да подходя и аз. Получихме информация за случващото се. Стандартите тук са основният въпрос. Така е. Казахте, че информацията е налична и става дума просто за това да приемем един на друг своите системи. Това е обаче скъпо начинание, но не това е основният проблем. Основният проблем е, че ЖП фирмите нямат особено желание. Бях докладчик сянка по доклада на господин Кох. Присъствал съм на кръгли маси, на които имаше различни дружества представени. И виждате, че за тях стандартите са последният инструмент, тъй като искат да защитят бизнеса си. Ето пред това сме изправени. Да, акт по делегация може да допринесе. Крайният срок 2019 година може би е подходящ, но парламентът трябва да иска и интегрирано издаване на билети, както записахме в доклада по собствена инициатива. Европейската комисия чисто тактически трябва да е по-пряка връзка с нас, тъй като за това става дума. Не искаме просто наличност на информацията. Не, искаме информацията да се ползва, за да може по-лесно клиентите да бъдат обслужени. Това е въпросът. Говорим за либерализация, Същото се отнася и за четвъртия ЖП пакет. Там проблемът е същият. Парламента трябва да се съсредоточи върху това. Всъщност нямам а, въпроси към комисията. Обеден съм, че комисията ще работи добре. А, както зине Майснер, и аз ще кажа какво повече можем да направим ние, за да улесним този процес. Благодаря. Благодаря ви. Сега има вече доста въпроси, които постъпиха към комисията. Очакваме с нетърпение вашия отговор. Имате думата. Благодаря, председателю. Радвам се, че темата поради такъв интерес. Ще започна с последния колега. Имаме и регламент за ЖВ пътниците. Това отново е законодателство, при което сме се опитали да заложим ясни цели. Железопътния сектор. Господин Нилсен каза, че трябва всички да са печеливши в този процес. Прав сте. Информационни услуги се предоставят и от железопътните дружества, така че те искат да има по-добър достъп до информация, свързана с обществения транспорт. Има движение в правилната посока. Защото имате повече клиенти, да, но в същото време добавяте нещо над железопътния билет или билета за влак. What we want is making sure that... Това, което искаме е интегриране на всички пътувания, така че да има едно пътуване от врата до врата. Хората с ограничена подвижност. Те са първа категория и трябва да бъдат в основната функционалност на този планьор а, за мултимодални пътувания. Става дума за предоставяне на информация за достъп а, а, до летището на лица в колички, има ли а, асистенти, които да помагат. Тоест, виждате, че се опитваме да покрием всички възможности. Разбира се, това ще стане, когато данните вече са цифровизирани – Говоря за постъпателен подход и той може да започне, когато имаме данни и тогава доставчикът на услуги ще може да използва тази информация. Сега ще отговоря на господин Рике. Всичко да е централизирано на едно място, подробности или нещо по-гъвкаво. Отново ще повторя, че трябва да се погледне директивата ITS. Искахме инструмент, който е гъвкав. Какъв е мандатът, който ни дадохте? Да, искаме да вървим в определена посока. Имаме стандарти, но искахме при прилагането да можем да покрием максимален брой хипотетични ситуации. Когато говорих за националната точка за достъп, може да се даде при, пример с холандската система. Там колегите имат огромна база данни или да се разглежда като библиотека тази база данни. Т.е. имате книга, в каталога виждате, че книгата съществува, знаете къде е, знаете какви са условията, за да ползвате книгата. В нашия случай това ще са данните. Мисля, че отговорих на въпроса. Сега нещо за стандартите. Има стандарти в железопътния транспорт, във въздухоплаването, може да кажем, е, искаме нови. Но това не би било приложимо. Трябва да видим какво искаме. Една идеална система за 50 години или след 50 години или нещо бързо. Така че по-прагматично трябва да се подходи. Данните свързани с ЖП транспорта, трябва да продължат да се предоставят, както е записано в регламента. Но разликата е, че когато иска някой доставчик на услуга да ползва тези данни, той ще знае, че съществуват тези данни, че са налични, какъв е, е стандарта. И така информацията ще се подава по-лесно. Отговорих на този въпрос. Искам да ви прекъсна. Ако мина през Вудо, ще получа поне 200 полета от Брюксел до Берлин. Ето е информацията. С един ап. С едно приложение. Не може ли железопътните фирми да имат едно приложение? Казвате, нещата там са различни. Защо да са различни? Защо не може? Ще стигнем до там. Ама какво искаме? Едно приложение ли само? Не съм сигурна. I mean, maybe if... I don't know. Maybe I still have young kids and I'm... Може би имам малки деца и ме интересуват услуги, свързани с това, че имам много чанти и някой трябва да ми помогне с тях. Опитваме се да разработим технически решения и след това да направим така, че да насърчим развитието на един, да речем, от железопътните оператори. Националните точки за достъп искат да направят всички оператори по-видими. Господин Нилсен каза, как ние можем да накараме транспортните оператори да се съгласят. Да, ние говорим с тях, но този регламент ще се прилага само ако има цифровизирани данни, но ще бъде и задължителен. Да не го забравяме. Така че не става дума само за препоръка записана някъде. Той ще има задължителен характер. Така че, ако един оператор има цифровизирани данни, той ще трябва да спазва разпоредбите, записани в акта по делегация. Имаме законодателен подход, да, така е, това е задължително, но се опитваме да дадем и гъвкавост и да дадем възможност на различните видове транспорт в държавите членки като оставим място и за нови услуги. И това да се случи по един наистина приложим на практика, практичен начин. Still about the, the, uh, the implication of the different uh, transport. Сега за транспортните оператори. В тясно сътрудничество сме с железопътни дружества Представяме им различните си цели. Имам колега, който работи по темата, даже в момента тя се среща с обществения транспорт. Ако погледнем цялата верига Общественият транспорт е, е един от транспортите, където има най-малко цифровизирани данни. Но те наистина трябва да участват, е, те трябва е, наистина да са ангажирани с по-голямо използване на обществения транспорт. И накрая с издаването на билети ще завърша. Не, че нищо не се е случило в тази насока, не е така. Искаме да използваме възможностите от Хоризонт 2020 или от механизма за свързване на Европа. Получаваме проекти, но те не са достатъчни. Пред вас е четвъртия железопътен пакет. Там е заложена посоката. Аз не следя преговорите, но виждам, че там оказвате натиск. Нека да се опитаме двата подхода да вървят ръка за ръка и в някакъв момент да видим какво се случва. Знам, че има и клауза за преразглеждане. И доколкото разбирам, това няма да е в далечното бъдеще. Нека да видим какво се е случило и да вървим напред. Много е важно точките за достъп в национален план да заработят 2019 година. Това е много близък срок, даже бих казала. Okay. We are in time. И така, имаме време. Гезине. Ами няма какво толкова много да добавя. Ние ще получаваме непрекъснато информация от комисията за напредъка. Споделям така нетърпеливостта на нашия председател. Тоест, наистина, железниците да се позадвижат малко и да погледнат към бъдещето. Това е, мисля, че добър начин и комисията трябва да продължи с натиска и да продължим ние с, от наша страна с двустранни разговори в държавите членки. Просто наистина малко да раздвижим, разтърсим всички заинтересовани страни от сектора. Благодаря ви. Да, и аз благодаря, каза председателя. Времето напредва, така че трябва да преминем към следващата а, точка. Става въпрос за регламента на комисията за прилагане на регламент по отношение на електронния обмен относно пътно-транспортните предприятия. Комисията има отново думата. Uh, благодаря, господин председател. Днес се разполагате с проект на регламент за изпълнение за ЕРУ, Европейския регистър за транспортните предприятия в железопътната сфера, беше гласуван и сега е пред Европейския парламент за implementing regulation towards осъществяване на контрол. You already know uh, very well. Вие много добре знаете е, какво представлява системата, тъй като тя вече съществува. Съществува регламент от 2010 година с основните изисквания към системата. Тоест, проектът на регламент за изпълнение е само надграждане на механизъм, е, но много важно надграждане на системата ЕРУ. Няма нужда да ви припомням какво е значението на ЕРУ – за изпълнението на законодателството на Европейския съюз. Механизмът позволява е, за имен за свързване на националните регистри на транспорт в е, шосейния превоз. Е, много държави членки не са изпълнили задълженията си за свързване на националните си регистри с ЕРУ до 31 декември 2012 година. Именно за това комисията през 2015 година е образувала поредица от производства за нарушение на общностното право. Имаме голям успех. Вече 23 държави членки са свързали националните си регистри за шосейния транспорт с ЕРО. Има една процедура. Очевидно една държава членка все още не разбира колко значимо е свързването на националния регистр с механизма на Еро и за това съдът е бил сезиран е, да се занимае с този случай. По отношение на проекта на регламент за изпълнение, трябва да кажа, че има четири основни нововъведения в системата. Първото нововъведение е промяна на обмена на съобщение. Е, Целта е да се подобрят резултатите от търсенията и качеството на получената при тях информация. Второ, има нова функционалност. Чрез новия механизъм на ЕРУ ще бъде възможно да се обменя информация за лицензирането на операторите и за срока на действие на техните лицензии. И третото нововъведение, много важно за комисията, е, че в бъдеще до механизма на ЕРУ извършващите контрол на пътя ще имат достъп до тази система. Все още няма достъп непосредствено до лицензите, но все пак стъпката е важна. И четвърто, поред изменение има адаптиране на ЕРУ за обмен на информация в Сириус. Ние също се надяваме на на одобрение от Европейския парламент на предложението за обмен на информация за тежките нарушения. The, uh, все още предстои приемането на регламента за квалифициране на тежките нарушения и вероятно това ще се отрази върху функционирането на системата ЕРУ и в бъдеще. Това е духът на проекта на регламент, който предлагаме на вниманието ви днес. Надявам се, че парламентът ще подкрепи категорично този проект на регламент за изпълнение. Благодаря. Благодаря ви. Има ли изказващи се? Господин Нилсън, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за направеното въведение. Вчера обсъдихме становище за лоялната конкуренция и така наречения социален дъмпинг. Мисля, че има голямо мнозинство. което подкрепя разискването на въпроса за социалния дъмпинг. Необходимо ни е да проследим как функционират правилата в държавите членки, нуждаем се от по-ефикасен контрол за тази цел, както и от по-резултатни проверки. Имаше предложение да има изключение за малките дружества, малки превозвачи, които работят с не повече от един или два камиона. Какво мисли комисията за това? Да не задължаваме тези дружества да инсталират оборудване. Другият въпрос бе за достъпа на държавите членки до бази данни, било за товари, било за превозни средства. Ако един проверител е, спре извън Париж, камион идващ от Чехия, може ли инспекторът да получи достъп до чешката база данни и да получи информация за шофьора и за превозното средство, което е спрял. Много е важно да съществува достъп до всички бази данни, за да се повиши ефективността на контрол. Това са само някои примерни въпроси. Карима Дели. Благодаря, Карима Дели. Merci, благодаря, господин председател. Благодаря за вашето изложение. Можете ли да ми кажете дали този електронен обмен съответства на изискванията за е, взаимна оперативна съвместимост с конвенционалните системи. Можете ли да потвърдите? Това е въпросът ми към вас. Dass keine weiteren Wortmeldungen gibt, няма повече изказвания в такъв случай. Комисията отново получава думата. Ще повторя въпрос. Да, още веднъж. Благодаря, господин председател. Искам да знам. Дали този електронен обмен съответства на изискванията, за взаимна оперативна съвместимост с конвенционалните системи. Now the floor is yours. Ето, имате думата. Благодаря. Ще отговоря на първия въпрос, що се отнася до възможността за изключение за малките и средните предприятия. Такава възможност за изключение – не е, е предвидена, защото достъп до ЕРУ трябва да имат осъществяващите контрола. Е, и те извършват е, контрол както спрямо големите, така и спрямо малките дружества. Тоест, инвестиционното усилие пада върху плещите на националните органи. Досежно взаимната оперативна съвместимост няма такава. Системата ЕРУ е построена на базата на системата XML. Взети са предвид и други две системи е, за обмен на информация между е, бази данни. Хеспер за обмен на информация за лицензите и Таконет за обмен на информация за разчетите от е, тахографските карти, но няма взаимна оперативна система, е, съвместимост между тези системи и другите технологии. Ja, vielen Dank. Благодаря ви. Много бързо приключихме. Трябва да направим още една почивка от 15 минути. В 11 часа ще а, а, дойде комисаря Биенковска. И, и това ми се случва за първи път. Толкова почивки, така че до след малко. Мисля, че можем да започнем. Ja, wir kommen nun zu unserer Sitzung der Tourism Task Force. Преминаваме към нашата следваща точка, работната група в областта на туризма. А, председателя на работната група е сред нас, а също така и а, комисаря Елжбета Биенковска. Тя за първи път а, е тук в нашия, а, ком, нашата комисия. Последния път, когато имахме комисар сред нас, това беше през 2013 година, комисарят Джани Таяни. Така че добре дошла сред нас. Очакваме вашата презентация. След вашата е, дам думата на председателя на работната група и е, след това ще е, пристъпим към дискусията. Госпожа комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на комисията. Отдавна вашата комисия не обсъждала туристическите проблеми с комисар и мисля, че е крайно време да бъде проведена такава дискусия. За това най-напред бих желала да ви благодаря за това, че ме поканихте за този първи обмен на мнение. Също така бих искала в началото да благодаря на госпожа Демонте е, за прекрасния доклад за новите трудности и концепция за утвърждаване на туризма в Европа, прият миналата година. Е, той съдържа прекрасни идеи и препоръки и ние внимателно ги обмисляме, като за това ще говоря малко по-късно. Както знаете, като Европейска комисия ние не разполагаме с богат спектър от възможности, що се отнася до политиката в областта на туризма, но бихме желали да бъдем по-активни. Е, защо да не започнем и сега? Имаме стратегия за туризма от 2010 година е, и на тази основа можем да предприемем по-активни действия. Само за да припомня някои неща, които на вас са по-добре познати, отколкото на мен, туризмът е много важен е, от гледна точка на приноса му към БВП. През 2014 година пряко или косвено в тази сфера е имало 24 милиона работни места и той има дял от близо 10% в нашия БВП. Това е много важен елемент от нашата индустрия. Аз го разглеждам като вид индустрия. Европа е все още туристическа дестинация номер едно в Европа в света и това е от основно значение за нашето економическо благоденствие и економическо възстановяване. 20% от заетите в отрасъла са под 25 годишна възраст. Много важно е да споменат това. Е, този сектор има и ефект на преливника е, към други отрасли, е, мода, транспорт и други подобни, както и много сфери, свързани с творчество. Последните няколко години бяха тежки за цялата европейска економика, но туризмата, заедно с така наречените творчески отрасли, се оказаха най-устойчиви на кризата. Със съживяването на економиката очакваме бързо нарастване на международния туризъм. Всички знаем, че е, секторът изправена пред редица трудности. Ще спомена само някои от тях. Част от тези трудности са е, характерни и за други отрасли, други са специфични за туризма. Първо, цифровизацията и създаването на нови бизнес модели, например економика, основана на сътрудничеството. Промяна в поведението на потребителите. Традиционните туристически модели устаряват, е, потребителите търсят нови видове почивка, приспособени за тях. Е, искат почивките да са им лесно достъпни и естествено сектора трябва да откликне. Е, второ, расте конкуренцията от други туристически дестинации. Сега ще спомена две цифри. През 2000-та година е, Европейският съюз е държал 51% от световния туристически пазар, а днес държим 40%. Даже през 2013 година спадът е бил до 31%. Трето, трудност има от гледна точка на уменията. Значи нашите е, заети в туризма трябва да имат необходимите умения във връзка с цифровизацията. 99% от предприятията в този отрасъл са малки и средни предприятия и тук проблемът с уменията се поставя остро. Е, има и други трудности, посочени във вашата последна резолюция. Тези трудности обаче са и възможности, които само трябва да бъдат оползотворени. Първата трудност е цифровизация в економиката, основана на сътрудничеството. Е, цифровите технологии е, позволяват да се предлагат е, нови и устойчиви туристически продукти. Това търсят потребителите. При един подход основан на новаторство, възможностите стават безкрайни. Втората трудност растяща конкуренция от страна на други туристически дестинации в трети страни. Това е също възможност да подобрим качеството на предлагания продукт и да привлечем повече туристи. Трябва да направим Европа по-видима. Затова отрасълът трябва да участва в рекламирането на Европа като туристическа дестинация. Или пък трудността, свързана с уменията. Туристическият отрасъл предлага много възможности на млади и хора, които имат цифрови умения. Да се отговори на тези трудности означава отделните предприятия да се приспособяват, но и да работят съвместно помежду си. Е, разклоненията на европейския туристически отрасъл трябва да разшири своето сътрудничество, включително с други отрасли, като транспорт, култура и мода. Това изисква и от нас като комисия да изготвим насоки, план за действие за гарантиране на тази връзка между туризма и отрасли като култура, занаяти, мода. Предприятията в туристическия отрасъл също трябва да разширят сътрудничеството си е, с училища, школи университети, е, за да се моделира учебната програма така, че е, да се дават необходимите умения за работа в отрасъла. Тук е, търговските камери и сдруженията в туристическата сфера имат ключова роля. Приветствам неодавна публикувания манифеста за туризма. Предприятията е, трябва е, да стимулират е, своите служители е, да придобиват цифрови умения и да си сътрудничат с колеги чрез платформи в интернет. Също така се надявам, че те ще участват в Европейския алианс за стажовете, за да се стимулира придобиването на умения и подвижността на работната сила в отрасъла. Трябва също така да се подобри управлението на отрасъла на всички равнища. Ние можем да създадем възможности да преодолеем бариерите и да работим на тези различни нива, за да стимулираме посещенията в Европа. В Европейската комисия ние бихме желали и ще изиграем пълноценно ролята, която ни се припада. Ще имаме целенасочен и координиран подход, като ще съсредоточим вниманието си върху ограничен брой области, където според нас ще постигнем най-добри резултати. Искам да се спра на няколко мерки, които да подпомогнат туризма. Първо, създаването на възможности. Преди всичко, нашите предприятия за тази цел се нуждаят от достъп до финансиране, за да се усъвременят, особено малките и средните предприятия. Това е подобно на проблеми, които съществуват и в други отрасли. Необходим е достъп до финансиране за модернизация. Така че работим съвместно, за да подпомогне малките и средните предприятия да използват по-интелигентно новите и съществуващите финансови ресурси. Новият Европейски фонд за стратегически инвестиции предлага големи възможности в тази връзка. Разширяваме осведомеността за финансовите помощи, предлагани от структурните фондове и програмата Козме. Например, на 5 април комисията организира конференция на високо равнище по тази тема. И вие, както и разбира се, туристическите сдружения са, сте поканени да присъствате. Нашият съюз на капиталовите пазари пък цели да улесни предприятията да получат финансиране чрез пазарите. Също така работим и по линия на усъвършенстването на уменията. Имаме програма за действие във връзка с повишаването на уменията и особено внимание отделяме на отраслите, където са необходими нови високи умения. Втори начин да подпомогнем от отрасъла е да се подобрят условията за извършване на търговска дейност и да отпаднат пречките за нея. Ние е, имаме подход озаглавен по-добро регулиране. Е, и се опитваме е, да изчистим проблемите от корен, включително в е, туристическия сектор. Също така се надявам, е, че ще се възползваме от економиката, основана на сътрудничество. Трябва да не се допускат проблеми свързани с данъците или с защитата на потребителите. Е, най-добре е тук да се изчистят нормативните изисквания към предприятията. Това е тема, която ще бъде дискутирана и в други комисии. Мога само да кажа на това място, че по-късно през годината, това означава към края на май или началото на юни, ще излезем с насоки за прилагане на действащите правила от страна на операторите в този отрасъл. Не искаме да приемаме нови нормативни актове, а искаме да дадем насоки за това как е да се прилагат съществуващите правила. Възможно е да се направят такива еднообразни насоки. Е, ще е, стимулираме новите възможности, като защитаваме държавната хазна и разбира се интересите на потребителя. Не можем да постигнем всичко това сами. Нуждаем се от е, сътрудничество с държавите членки. Те трябва да премахнат е, излишната бюрокрация и бариери и трябва да действат еднообразно. Третият начин да се помогне на предприятията е да се работи с други публични органи е, за е, реклама на Европа. Работим с Европейския парламент, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и с държавите членки за съвместна реклама, като сме се насочили към ключови пазари в трети страни – Китай, САЩ, Южна Америка и може би някои възникващи пазари, като Индия и Русия. Е, и акцентираме върху тематични проекти, например свързани с мода, кулинарно наследство, природно наследство. Заключение. В тези дни е някак изкушаващо да бъдете песимиста, но аз не съм. Аз съм доста оптимистично настроена. Комисията ще бъде активна в създаването на необходимите предпоставки Държавите членки ще предприемат необходимите мерки на национално, регионално и местно ниво. Разбира се, туристическите сдружения, Европейския парламент ще, ще играят своята роля в даването на идеи и в изпълнението на това, което се изисква от тях. Е, мисля, че европейският туристически отрасъл от сега нататък само ще е, бъде във възход и ще печели. Е, ние се нуждаем от работни места, континентът ни се нуждае от това. Комисията е твърдо решена да окаже необходимата помощ за тази цел. Ще е, оказваме помощ чрез създаване на възможности, чрез преодоляване на препятствията и чрез е, съвместна работа с другите заинтересовани субекти в тази сфера, тъй като това е истинското сътрудничество. Благодаря. Благодаря за представянето ви. А сега председателя на е, работната група в областта на туризма има думата. Благодаря, господин председател. За нас е чест да приветстваме комисария по този повод. Искам да подчертая тази връзка, че е, това решение е изключително много важно от политическа гледна точка. Така че много ви благодарим наистина, че вие сте тук днес е, в е, нашата комисия. Всъщност ние нямаме друг друго лице, с което наистина да контактуваме и обсъждаме тези въпроси, имам предвид от страна на комисията. А вие винаги по всеки повод можете да защитавате туризма. И както вие казахте, госпожо комисар, вие се гордеете от резултатите, от данните, свързани с туризма. Но всъщност те идват от миналото. Ако а, ние не подкрепаме туризма по а, правилния начин, посредством нашите решения, мерки и така нататък, то всъщност ние наистина а, няма да имаме добро бъдеще и съответно нашия туризъм няма да бъде конкурентно способен. Така че това е важен въпрос. В парламента ние сме създали работна група именно под всички тези въпроси и това е всъщност наше задължение. Ние го разглеждаме като задължение. Това не е наше хоби или прещявка. Това е нашето задължение да подкрепяме целият туристически сектор. И още веднъж искам най-сърдечно да ви приветствам, госпожо комисар, тук сред нас. Господин Крамър казва в началото, че от 2013 година Всъщност за първи път сега идва комисар тук при нас. Комисар, който отговаря в портфела си, между прочим, и за туризма. Така че а, благодаря ви още веднъж, че дойдохте. Това е много важен въпрос, защото имаме 17 заинтересовани страни, 17 а, а, важни представители които а, наистина участват в нашата работна група и които ще обсъждат всички въпроси а, за туризма. Миналата есен имахме, разбира се, среща също така и с, с съответните е, експерти от е, ООН. Но ето, че вече имаме и наш комисар, госпожа Бянчо, е, Бянковска. Съвместно би следвало да представяме позицията на ЕС по въпроса за туризма. Вие казахте нещо много съществено. Тоест, въпросът е, е, че ние не разполагаме с твърде много правни инструменти, когато говорим за подкрепата на туризма и неговото насърчаване. Съгласен съм с вас. Въпросът е дали да създаваме нови такива. По-скоро би следвало наистина да изградим наистина една всеобхватна подкрепа за тази област от економиката. И е важно всички наши интереси наистина да бъдат представени. Така че ние смятаме, че вие, госпожа комисар, сте наистина правилното лице за това. Искам да спомена също така и Демонтес доклада, един наш е, колег, колега. Аз ви благодаря, че вие всъщност е, изхождате също така в изказването си от този е, доклад. Като подчертавате, че наистина туризмът е истинно важен сектор за цялата економика в Европа. Но защо, госпожо комисар, комисията Юнкер не е изготвила никакъв документ, нито един единствен документ, свързан с туризма. Туризмът изобщо не се опоменава. Толкова много пари се разпределят за какви ли не други приоритети. И Защо туризма не е а, приоритет? Ами именно в този сектор работят толкова много МСП. Тук е важно хората да са квалифицирани, обучени. Защо туризмът, нито един от въпросите, свързани с него, не се опоменава в нито един от документите на плана Юнгер? Госпожо комисар, това, което казахте, наистина беше е, прекрасна музика за ушите ни и ние много се надяваме вашите послания наистина да стигнат до много хора. И ние ще гарантираме, че ще ви помогнем. Госпожо комисар, казахте много важни неща и лично за мен също така важни неща. Казвате, че ще се предложат повече дейности и мерки във връзка с туризма в комисията. Надяваме се това наистина да стане факт. И тази връзка искам да ви задам два въпроса. Смятате ли, че е възможно да се създаде Европейска агенция за туризма. Смятате ли, че това е възможно? Да, имали сме е, подобни разговори, но в съвета все още няма решение по въпроса. Това е първият ми въпрос. Второ. Процеса с ОНЕ, с СТО, госпожа Цапарел, тя, ние сме споменавали многократно в нашите срещи. 2018 година ще бъде обявена за Евро... година на туризма. Как можем да предложим нещо важно за тази година и то съвместно. Така че още веднъж благодаря, госпожо комисар. Вашите послания ще бъдат подкрепени от нас, както и в частност нашата работна група. Благодаря. Да, благодаря ви. Елизабет Лукашевска има думата сега. Dziękuję bardzo e, panie e, przewodniczący. Ja też cieszę się, że pani komisarz do nas. E, благодаря, господин председател. Аз също съм много радостна от факта, че комисаря е днес сред нас тук. Както казаха вече а, е, други пре... изказали се, ние, аз също смятам, че наистина туризмът е изключително важен економически сектор, имайки предвид и а, е, големия брой на малки и средни предприятия. Така че наистина трябва да увеличим туристическия трафик към Европа. Имайки предвид събитията, трагичните събития в, в Париж, мога да кажа, че подобни събития наистина се отразяват а, а, трагично за а, целият туристически бранш. И когато говорим за туроператори, за целият туристически бизнес, например, на подобни места, като Париж или други градове, където се случват подобни трагични събития, то разбира се, това наистина се отразява изключително пагубно за бизнес, на бизнеса. Затова трябва наистина да полагаме повече усилия за това как да увеличим, например, туристическия поток, например, от Штатите, от Азия. насочен към европейските страни. Съжаление обаче, наистина, съгласен съм с председател на работната група, в плана Юнкер изобщо не се упоменава а, е, туризма и а, е, още по-малко различни финансови средства, които да го насърчават. Защото туризмът има наистина много сериозно сендял в европейската економика. Благодаря ви, Изабела Демонте има думата. Е Благодаря, председателю. Добре дошла, госпожо комисар. Огромно удоволствие наистина да сте тук сред нас. Показахте, че сте готови да работите с нас, което показва, че сте силно ангажирана към сектора туризъм. Преди да задам въпроса, ще кажа няколко думи. Напълно съм съгласна с това, че туризма трябва да се смята за индустрия. Ако не го направим, това ще означава да си измислим оправдание и да не обърнем необходимото внимание към един сектор, който дава огромен принос на БВП. Освен това, и тук стигам до въпроса, смятам, че отлична идея е да има план за действие за програмирането и финансовата перспектива. В този смисъл кои сектори, кои цели са приоритетни в действията на Европейската комисия. След това, познава ли се това, което прави Европейската комисия и парламента? Разбира се, парламента ние трябва да го а, разпространяваме, но да се сложи туризма в генерална дирекция ГРОУ не дава достатъчен тласък на същия. Още на сайта ви това трябва да бъде ясно показано. В този смисъл туризма трябва да излезе в преден план и на всички официални езици да излиза информация, както и указания за фондовете за туризма. И стигам до друг въпрос. Използването на фондовете. Имате ли някакви данни за тяхното използване и ефикасността най-вече на това използване? с а, една от колегите записахме един текст, свързан с крайбрежния и морския туризъм. Това трябва да се включи в доклада. Може ли да ни кажете нещо за съобщението от 14-та година за този сектор на туризма? Благодаря. Благодаря ви. Космос Лотовски има думата. Благодаря ви. Също бих искал да приветствам комисаря в нашата комисия. Имам три въпроса. Туризма, бално лечението и спа туризма. Това е тема. Това е клон от туризма, който наистина е малко загърбен. Но този сектор се развива наистина добре и той трябва да видим, че той всъщност е, има доста сериозен потенциал. съжаление, не винаги ресурсите, природните ресурси се намират в наистина привлекателни региони или места, но потенциала на балнеолечението е наистина огромен. Това е туризъм наистина, който привлича и много семейства и е удачен за семейни почивки. Така че искам да питам дали нещо се прави в тази връзка. Искам освен това да ви попитам дали разполагате с информация относно въздействието на кризата с беженците върху а, сектора туризъм в Европа. Особено, що се отнася до а, оборота в местата, а, където наистина има а, а, повече мигранти. И комисията изготвя ли някакви а, а, сценарии, изготвя ли някак, някакъв а, преглед, обзор на, по тези въпроси? Благодаря ви. Благодаря. Изаско Барандика има думата. Президенте, gracias comisaria, por, por exponer los, eh, los proyectos y los planes que usted tiene. Y en relación con lo comentado, a mí me gustaría eh, compartir dos cosas fundamentalmente con usted, que creo que es necesario eh, que innovemos en el sector del turismo. Благодаря на комисаря за това, че днес тук и за представянето на плановете, изготвени в комисията. Наистина, информацията, която ни представяте е много оптимистична. Прогнозите, разбира се, също така са доста амбициозни. 80 милиона туризми, а, туристи, извинете, а, а, до 2020 година, така че наистина трябва да напрегнем всички мишци и да а, постигнем тези цели. У нас, например, а, преди време всъщност имало 13 милиона туристи и 75% от туристите всъщност, които идват при нас, са облегчени посредством една дигитална платформа. Освен това, вие казахте, че шансовете в този сектор са изключително високи за увеличаване на заедостта. Та в тази връзка искам да попитам дали комисията възнамерява а, да обвърже туризма и с други а, е, сектори, а именно с европейски проекти. Например, ние също да се възползваме от различни програми по заедостта, за да се борим срещу безработицата, особено в местата, където тя е много висока. Да не забравяме колко е важно и е, сътрудничеството с университетите. Работещите в туризма не са само отлични готвачи или камериерки и така нататък. Има много работещи, които се нуждаят от добра квалификация, образование, познание по бизнес економика, езици и така нататък. Така че правили сте нещо по въпроса. Вие споменахте обществото, економиката на сътрудничество. Знамерявате ли да работите повече в тази посока. Но като цяло въпросът ми е насочен именно да обвържете дали да се обвърже туризма с а, различни други а, сектори, защото това наистина ще бъде от най-голяма полза за потребителите като например развиване, разработване на различни платформи за туризмата. Смятате ли да работите в тази посока? Благодаря ви, Джил Евенс има думата. Um, благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Аз съжалявам, че пропуснах да изслушам вашето представане. Малко закъснях. Но както и колегите, така и аз искам да благодаря за това, че вие поставите някои приоритети, именно младите хора, тяхното образование, обучение и така нататък. И, и това е много важна тема за региона, който представям. Много е важно наистина, например, да, за, на, за нас, например, е, е приоритет е да е, изготвим програма за различни дейности сред природата, особено в северната част и по този начин да привлечем повече млади хора, повече приключенски туризъм да предлагаме. И е, разбира се, това, за съжаление, е свързано и с някои е, инфраструктурни проблеми, като транспорта, например, транспортни връзки и така нататък. Така че е хубаво наистина да се е, обвързва туризма и с културата, както вие казвате, и ние приветстваме този подход и ние благодарим за различните инициативи, например, като проекта в Алпите. Искам да попитам, следното. съфинансирането между а, а, проектите, например, трябва да се погледне. Например, туристически проекти, като, например, региона, който аз представлявам, това са а, е, райони, които, например, получават средства от кохезионните фондове, е, други от а, е, проекти от регионалните фондове. Трябва наистина да се прецени дали ефективно това, дали могат наистина да се получат различни форми на финансиране. Благодаря ви. Благодаря ви, Даниела Уто има думата. Благодаря и аз се извинявам като колегата, защото закъснях. Благодаря, че сте тук. Най-накрая ще говорим за един сектор, който а, много обичаме. Съжалявам, че не присъстват повече депутати. Аз съм от Южна Италия. Южна Италия е сред регионите, сред зоните, които не успяват да постигнат достъп до преки средства в сферата на туризма, защото има голямо объркване. Няма много преки фондове, които са структурирани за туризма. Трябва да търсиш такъв фонд, ако искаш финансиране. Искам да разбера защо в Европейската комисия не да се даде по-голяма яснота. Има голямо объркване трябва да има един преференциален канал за финансиране, защото да включваме това финансиране в други фондове, които върват примерно за МСП, може да създаде проблеми на един сектор, който е много специфичен и много различен. Защото има сектори, които не работят примерно цяла година, а са сезонни. За разлика от други МСП, които работят по 12 месеца в годината. Така че не може да има равенство между тях. Имайки предвид, че има европейски зони, които изобщо нямат лесен достъп до тези фондове, имате ли някаква стратегия да направите така, че да се преодолее тази празнина, що се отнася до достъпа? Ще отидат парите при онези, които най-лесно могат да се използват, а всъщност може би те не ги заслужават. Има зони, които имат идеален потенциал, чисто и просто те не могат да генерират средства. Говоря за Южна Италия. Имате ли стратегия като комисия, за да се преодолеят тези огромни трудности, които се срещат от операторите в сектора? Благодаря. Danke sehr. Die nächste ist Klum. Thank you very much, Chairman, and welcome, Commissioner. And um, like, I'm, not pessimistic like you. I'm optimistic about the future. Благодаря, господин председател. Не съм толкова песимистично настроена спрямо бъдещето на туризма. Много положително гледам всъщност на развитието на, на сектора. Разбира се, виждаме и от данните, които показа комисаря, че всъщност растежът е доста сериозен. Но е важно наистина все пак да сме наясно как ще се развиват нещата, какъв е графика. Все пак е, сме изправени пред различни предизвикателства, особено когато става въпрос за различни доставчици на услуги в този сектор. Очевидно има проблеми, трябва да ги установим. Съществуват технологии, потребителите наистина и все повече повече потребители се възползват от новите технологии на телефона си, на таблета си и така нататък. Така че ние не можем да... Ам, трябва да вървим в крак с технологиите. Така че аз наистина приветвам коментарите ви по тези въпроси. Мисля, смили ли се да създаде някаква марка за ам, качествен европейски а, а, туризъм? А що се отнася до съобщението за туризма от 2010 година, има ли някаква оценка вече дали наистина е имало а, някакъв смисъл от това и какъв е ефекта от а, това съобщение? Аз също така искам да знам въпрос, свързан с морския туризъм. Там с връзките, свързването, връзките са така доста, все още представляват доста сериозно предизвикателство. Мисля, че е хубаво наистина да разгледаме и въпросите свързани с този, е, е, тези региони, които са е, морски и брегови. Благодаря. Danke sehr. Die nächste ist Claudia Tarpadel. Claudia Tarpadel. Domnul președinte, doamnă comisar. Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Според мен тази среща е един добър знак и всъщност е едно добро начало на дебата за развитието на европейския теоризъм тук, в Европейския парламент, сърцето на демокрацията. Смятам, че по време на нашия мандат Европейския парламент създаде една специализирана група в рамките на Комисията по транспорт и една интергрупа за европейския туризъм и европейското историческо наследство. Тези две структури искат да привлекат по-голямо внимание и повече политики в този сектор. Както знаете, държавите членки е, се занимават с туризма, но той е изключително важен за цялата економика на Европейския съюз. Не трябва да бъде пренебрегван, трябва да бъде тласкан напред, трябва да получава постоянно стимули. Госпожо комисар, и в по- малък кръг сме се срещали, обсъждали сме обективни проблеми, свързани с европейския туризъм, но искам да се възползвам от тази възможност, тъй като имаме официална среща тук в Комисията по транспорт и туризъм, за да за да повдигна въпроси за това, че е, това е хоризонтален въпрос. Тук имаме колеги от други въпроси, от ИТРЕ, е, по, от други комисии, извинете, от ИТРЕ и така нататък. Имаме представители на Европейски асоциации по туризъм. Те са наши партньори в тези вече две години от мандат на Европейския парламент. И това са колеги, с които работихме много активно в подкрепа на европейския туризъм. Искам да цитирам някои от проблемите. Имаме нужда от по-голямо финансиране и най-вече по-добре координация сред МСП в туризма. Както знаете вие, както знае и Европейския парламент, бюджетът в рамките на Козме е намален и това не е добър знак. А, точно обратното. Това е един е, мотив да сме неудовлетворени. Искаме Европейската комисия да ни обясни, вие или господин Юнкер, е, да свържете МСП е, в туризма с плана Юнкер. Знам, че е отворена тази възможност за тях, но трябва да има по-ясна конкретизация в бърз план. Трябва да има ясно решение, ясна система, с която да се свържат МСП с плана Юнкер. Трябва да се намали също така бюрокрацията и да се даде ясен тласък за демонстриране на това, как може да се постигне европейско финансиране в европейските региони. Както знаете, ние искаме нова европейска стратегия за туризма. Доколкото разбирам, това не е сред приоритетите на Европейската комисия. Смятам, че е важно обаче това да стане, да имаме план за действие, да имаме една оценка на комуникацията или съобщението от 2010 година. Ако направим а, тази оценка, ще видим, че в европейския туризъм много неща могат да се развият. Можем да се намесим там, където ни дават възможност инструментите. Както казах вече, не искам да забравям и нашите партньори. Нашите партньори от частния сектор на туризма, европейските асоциации. Заедно с тях сме излезли с един манифест за развитието на заетостта в туризма а, един документ, който е изготвен от всички от тези, които живеят и с плюсовете и с минусите на този сектор. Важно е да ги изслушваме и да имаме една добре координирана структура за координиране на европейския туризъм с помощта на частния сектор. Искаме едно постоянно партньорство между Европейския парламент и частния сектор в туризма. Обедена съм, че Европейската комисия трябва също да бъде партньор в тази структура. Също така е много важно да има Европейска година на туризма през 2018 година. Както знаете, ООН обяви 2017 година за година на устойчивия туризъм за развитие. В същото време Европейския парламент на базата на съществуващи процедури подкрепя тази инициатива. Много искаме да има и Европейска година на туризма. Миналата година подадахме едно такова искане, така че моля ви излезте с предложение пред съвета, за да може 2018 година да стане Европейска година на туризма. представителя в ООН е, за подкрепа на международния туризъм каза, че ще подкрепи тази инициатива, що се отнася до европейския туризъм. Що се отнася също така за рекламирането на дестинации в Европа, които не са така добре познати. Е, смятаме, че маркетинга трябва да заработи много по-добре. Той трябва да излезе на европейско ниво и той може да бъде от полза тези зони, които не са така тясно свързани с Комисията по транспорт посредством различни инструменти. Така може да има по-голяма свързаност имаме нужда от това да дефинираме една марка за качество на европейския туризъм, който ще помогне на не така познатите дестинации. Има такива не само в Румъния, но и в много други държави. Тези две години вече говоря с министри на туризми в държавите членки. Има огромен, огромен потенциал за развитие на много живописни райони, които е, дори и от културна гледна точка представляват интерес, не само що се отнася до пейзажа. Colegul meu Ișvan, cu care colaborez foarte susținut uh, în Parlament. Това е, е за развитие на туризма и в европейски, и в е, световен мащаб. Трябва да помислим за бъдещето и създаването на една агенция в сектора на туризма. Смятам, че тази Европейска агенция за туризма би трябвало да подкрепи и една Европейска академия за развитие на отлични умения в сектора на туризма. Имаме нужда от хора с ценз в сектора на туризма, за да се повиши нивото на услугите и да има по-голяма конкурентоспособност на европейско ниво. Международният пазар на туризма е много конкурентен. Съжалявам, че говорих толкова дълго. Имаме много искания, много въпроси от страна на Европейския парламент за развитие на европейския туризъм. държа на тази сфера, защото туризмът е един двигател за развитие на европейската економика и за развитие на економиките на отделните държави членки. Благодаря. Мисля, че изразявам чувствата на всички колеги, като казвам, че се надявам да намерим у вас и у господин Юнкер един добър партньор за развитието на региона. Е, Благодаря ви. Аз също искам да се изкажа. Така. Продължавам. Така. Туризмът, разбира се, е, има много важно економическо измерение и от опит всички ние знаем, че туризма също може и да разрушава. Така че аз искам да говоря за туризъм. Аз не искам да говоря за туризма всъщност положително само за тези, които представлява 20% от туризма. Това са тези, които са, пътуват непрекъснато. Тоест, някой може да си купи Мерцедес и цяло лято да пътува из Европа. И те, тези туристи всъщност да речем, ако харча 35 е, е, евро е, на, год... на, на месец, на седмица, то тогава тези, които само пътуват с транспорта, да речем, плащат, харчат около 10. Тоест, този вид туризъм може наистина да допренесе много за увеличаването на обема в туризма. Става въпрос всъщност за тези, които пътуват с транспортни средства и тези, които а, с а, велосипеди. Но като цяло всъщност няма толкова. Това, което искам да кажа, че всъщност туризма наистина много зависи от сезоните. В Финландия, например, зимният туризъм е нещо чудесно. Но това означава, че, например, ако има добро обозначаване на пистите за ски бягане, всъщност те могат да се използват и през лятото, например, за походи. Ами това нещо се прави в Швейцария и в Австрия от дълги години, което означава, че туризмът не се нуждае от много средства, инвестиции за изграждане на инфраструктура, но просто трябва да се помисли малко повече и да се издават сертификати за устойчив туризъм. И просто да се. А не само да се пише, ето това е устойчив туризъм, а де-факто всъщност да, да не е така. Така че ние сме за това да се подкрепя наистина активния туризъм. А сега ще дам и а, разбира се думата на колегата Паскал. А, всичко съм си записал, всички ще се изкажат, не се притеснявайте. Паскал, имаш думата. Благодаря, председателю. Малко се стреснах, извинявайте, защото си мислех, че най-важните говорят накрая и затова мислех, че аз ще говоря преди вас, защото вие сте по-важен. Да, благодаря, госпожо комисар, извинявам се. Бях тук в 9 часа, след това направихме една пауза, която бе принудителна, за съжаление. И за това малко позакъснях. Така или иначе, е, искам. Е, ще прочета, извинете, е, вашите встъпителни думи по-късно. Това е Комисия по транспорт и туризъм. Малко по малко разбрахме, че това е една тема, която е много важна Тя е огромен източник на богатство и на създаване на работни места. Не е индустрия, защото генерира култура. Свързана е с социални теми и трябва да се обърне голямо внимание. Аз често го повтарям. Хармонизацията е забранена по един от членовете на договора и може би комисията използва това, за да не законодателства достатъчно. Как ще преодолеем тази забрана на хармонизацията? В плана Юнкер дори имаше една, едно обвинение отправено. Не се говори и за туризма в този план, а трябва – в Испания, ако нямаше туризъм, щяхме да бъдем много по-бедни. Различните държави имат нужда от създаване на работни места, Няма да повтарям всички неща, които бяха вече казани. И въпросът ми е следният. Как, могат да се, как може да се преодолее тази забрана за хармонизация? Много неща могат да се направят, ако се преодолее. Економика на сътрудничеството. Тя е много важна, но не може да има и нелоялна конкуренция. Нужно е да се законодателства в тази сфера – Едно е да има незаконни действия, друго е да има азаконни действия, в зависимост от това, кой плаща данъците. И обикновено има някои хитреци, които се възползват. Тази економика на сътрудничеството може да бъде нещо ново, което да допринесе Хубаво е да има сътрудничество, но не нелоялна, конкур... нелоялна конкуренция. Не може да се вземат средства от хората, които плащат данъци. Някой си работи, плаща си данъците, изведнъж някъде друга да се появява нещо и това отнема работата му. Да, добре е дошла на тази економика, но е нужно да има санкции и дисциплина в тази економика. наистина е нужно да има ясна дисциплина. Трябва да има ред. Един ден има решение, друг ден няма. Има хаос. Има празнина, която трябва да бъде запълнена. Необходимо е да има ред, тъй като това е изключително важно. Туристическия свят във всички държави това избухна като проблем. Да, вие гледате положително на нещата, гледате сериозно на една тема, която може би изглежда малка, но всъщност не е малка, а е много важна. Туризмът не е само индустрия, а основен сектор в някои държави членки. Основен източник на богатство и така нататък. подкрепяме всички решения, които ще вземете. Благодаря ви, Марек Плума. Благодаря. И за мен е удоволствие да ви посрещна тук, госпожо комисар, в тази комисия. Ще засегна два въпроса. Първо, положението на хората с увреждания в, в сферата на туризма. работи в парламента по прилагането на Международната конвенция за правата на хората с увреждания. Вчера го обсъдихме. Надяваме се да излезе един такъв документ. Необходими са стъпки в тази сфера хората с увреждания в Европа трябва да могат да упражняват правата си на придвижване и да се възползват от е, офертите в туризма. Имаме конвенция за правата на хората с увреждания. Туризмът достъпен за тези хора е нещо много важно и би подобрило предлагането, защото хората с увреждания често използват оферти извън сезона. Това е важно и за поддържането на работни места и за развитие на този важен клон на економиката. Още нещо искам да кажа председателю за подобряването на предлагането. За постиндустриалния туризъм имаме инсталации, които преди време са били много важни за тежката индустрия. Сега обаче ги посещават туристи, които проявяват интерес към такъв тип туризъм би било добра идея Европейската комисия да подкрепи такива инициативи, защото това допринася за по-добро вътрешно предлагане на дестинации в държавите членки на Съюза. Има хора, които се интересуват не само от плажове или от планини. Ще може да се говори по този въпрос на 27 април, когато организираме един семинар за промишленото наследство и промишления туризъм. Каним ви на този семинар. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, за представянето ви в началото е, по темата туризма. Туризмът е един от основните източници на благосъстояние. Аз съм от Балеарските острови и там туризмът е основен източник на просперитет и двигател, който ще ни изведе от кризата. Имам следният въпрос. Имаме нова стратегия за туризма, 2006 бе година на туризма. Новата стратегия въвежда ли някакви промени? Обикновено това се разглежда като национална компетентност и се упражнява често от регионалните и местни органи на властта. Как ще координирате бъдещи действия с държавите членки, за да може наистина Европа да се превърне в водеща дестинация. Знам, че има проблем с хармонизацията, тъй като тя не е позволена. Затова е добре да погледнем как ще се класифицират е, инфраструктурните обекти в туризма, за да има поне а, минимална хармонизация. Не трябва ли да има и минимални стандарти за безопасност? Ще бъде ли възможно да има обмен на добри практики? макар че нали, не е възможно да има пълна хармонизация. Може да имаме една рамка за качество. Аз съм от островен регион и искам да разбера какво мислите за крайбрежния и морския туризъм. Ще се направи ли проучване за предизвикателствата пред устойчивия туризъм в такива региони? И, освен това, трябва да кажа, че островите имат а, свои проблеми. Какво може да ни кажете за това? Голямата част от а, средиземноморските острови са острови, чието приходи идват от туризма. Зависим също от а, свързаността трябва да направим така, че да имаме чиста енергия, така, щото да запазим а, своята привлекателност. Голямата част от средиземноморските острови а, имат сезонен туризъм. Търсим други възможности за диверсификация, различни видове посещаемост, която да се основава не само на използването на плажовете, а, например, културен туризъм. Искаме, най-общо казано, многообразие. След това новаторството. Новаторството е изключително важно, за да бъдем конкурентно способни. Всички туристически дестинации експериментират с новаторски подходи. Какво мислите по въпроса? Същото бих казала и за туризма и неговата достъпност. Туризмът трябва да е достъпен, не само за онези, които могат свободно да се придвижват, но и за хората, които са с увреждания. Говорим за 80 милиона души с увреждания. Ако си купите пакет онлайн, трябва да знаете дали определена оферта дава възможност на хора с увреждания. Трябва да разчитате на символи които да бъдат лесно четими, независимо от коя държава сте. И понякога достъпът, извинете, символът за достъпност остава впечатление у клиента, че има лесен достъп до хотела или до мястото, а всъщност да няма, когато човек отиде на място. Вече значи това е много важен проблем, не само в Европа, но и по целия свят. Европейският туристически форум ще се състои 2016 година. Какви са очакванията ви? Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко бих е, желал да сложа край на този кръг изказвания от нашите членове. Госпожо пред, е, комисар, вие чухте много предложения, идеи, становища. Е, чухте ги наистина. И сигурно сте убедена, че е, ние в тази комисия на Европейския парламент сме единни в подкрепата си за туризма. Виждам, че колегите Кораца и други колеги внимателно записват всичко, което се казва. и се надявам, че ще бъде запомнено всичко, което бе казано, включително за бюджета и ограниченията, които проистичат за различните дейности. Госпожо комисар, вие много сте ни подкрепили до сега и можете да разчитате и на нашата подкрепа в бъдеще. Благодаря ви. Чухме редица изказвания и въпроси. Очакваме с нетърпение отговорите ви. Имате думата. Господин председател, благодаря ви. Наистина бяха зададени много въпроси, но разбира се в самото начало заявявам, че ще получите отговори на всички конкретни питания в писмена форма. Първото, което бих желала да кажа, е, че ни най-малко не храня песимизъм за европейския туристически бранш. Оптимист съм и това е мое дълбоко убеждение. Второ, също съм убедена, че сега е моментът Европейската комисия да направи нещо, макар и да имаме много тесен спектър на правни инструменти, с които разполагаме на европейско ниво. Както бе казано, туризмът е част от компетентността преди всичко на национално, регионално и местно равнище. Но вашите изказвания показват, че няма разлика между вас и нас. Аз сега обявявам, че е редно да започнем да работим в Европейската комисия. Това е част от моята отговорност и както вие правилно казвате, туризмът до сега не е бил споменаван в документа на Европейската комисия, но това не означава, че браншът не съществува, напротив, съществува. И ние имаме множество опасения е, във връзка с него, е, въпреки че не е споменат в документите. И от е, моя гледна точка мога да ви уверя, че ще се опитам да убедя другите колеги в комисията да дадем старт на нова инициатива. Не знае как ще я наречем. Може би не стратегия. Имаме доста обемна съдържателна стратегия от 2010 година, но по-скоро до края на нашия мандат е добре да постигнем някои конкретни резултати, насоки, не нормативни актове. Аз не съм голям привърженик на създаването на нови институции на ниво Европейски съюз, нито пък на приемането на нови европейски правни актове. По-скоро това ще бъдат насоки, е, с които ще се обобщават най-добрите примери от е, практиката. Много уместна е идеята за наръчник за финансирането. Трябва да се каже, че от самото начало Планът на господин Юнкер е бил предназначен и за туристическия сектор. Една четвърт от парите, предвидени с този план, ще отидат за малки и средни предприятия, следователно ще попаднат и в туристическия сектор. Сега едва започваме и организираме конференция на високо равнище по тази тема на 5 април. Наистина се нуждаем от някои а, е, разяснения. Не е много ясно на туристическите дружества къде да се обърнат, към кого, как да попълнят формулярите, за да получат достъп до различни източници на финансирането. Както казах, тези източници са наистина различни. Е, по линия на структурните фондове има прекрасни примери за проекти, чрез които се финансират туристически продукти. Е, съществува фондът Косме, който се е, ръководи от генерална дирекция Growth, т.е. растеж, и там може също да се търси е, подпомагане. Конференцията ще бъде начин, форум за разпространяване на тази информация, както и един такъв наръчник за финансирането в туристическия сектор също би бил от помощ. Разбира се, е, ние е, ще проведем много широки консултации. Това е съвсем нова, прясна идея за една нова инициатива за туристическия сектор и тя не е съвсем избистрена, но смятам, че имаме много добра основа да предприемем такава инициатива. Това показват и реакциите от страна на туристическия бранш, както и доклада на госпожа Делмонте. Не знам дали това е подходящо като срок и за вас. Можем да си дадем примерно 18 месеца за приключване на работата, а през следващите няколко седмици можем да ви представим концепция, за да започнем обсъждане и допитване. Категорично теми като уменията ще бъдат сред най-важните, които ще бъдат засегнати в тези до... първи документи. Ние имаме конференции по много теми в комисията енергоемки производства, цифровизация. Днес имаме, например, конференция за цифровизация и е, уменията и сътрудничеството с учебните заведения. Е, всякакви учебни заведения, не само университети, но и всякакви структури, които предлагат образование и обучение, е, ще бъдат е, начално място сред нашите приоритети Работим в много тясно сътрудничество с Генерална дирекция Маре е, във връзка с крайбрежните и отдалечените райони. И тук също стъпваме на инициативи от миналото. Е, до тези райони трябва да се осигури достъп за туристите по същия начин, както до определени места е трябвало да осигурим достъп за хората с увреждания. Също трябва да мислим за балнеологичния туризъм. Той е източник на голям потенциал в много региони на Европа. Що се отнася до европейската марка за качество, преди няколко години Имаше едно предложение на комисията в тази връзка, което обаче съветът не подкрепи. Сега не планираме нови инициативи на тази плоскост, но може би е добре да помислим отново за тази европейска марка за качество и ваша роля да допринесете за убеждаването на съвета и на държавите членки да помислят добре ли е да съществува подобна марка. Всички теми, които изброих, могат да бъдат част от нашата работа през идните няколко месеца. И то съвместна работа. Економия, економика на споделянето или споделена економика. Сигурно знаете, че в стратегията за вътрешния пазар имаме няколко пункта във връзка с тази идея економика основана на сътрудничеството или споделена економика. Това е област, която се разраства и това е най-видимо в хотелиерската индустрия. Тук обаче се натъкваме на разлики между държавите членки. Имаше един много добър доклад от една туристическа асоциация участвах миналото лято в тяхна конференция и е, виждам, че браншът се ориентира на там. Е, това е аспекта, който ще укрепва в бъдеще. Млади или не млади е, хора, който и да работи в туризма, те ще бъдат принудени да прегърнат тези нови бизнес модели. И това е свързано и с наш ангажимент от стратегията за единния пазар. Ние ще излезем с много подробни насоки за използването на действащото законодателство. Има три неща, в които трябва да бъдем убедени е, твърдо и които да преследваме твърдо. Първо, тези дружества трябва да плащат данъци. Второ, трябва да има безопасност за потребителите и трето, трябва да се акцентира върху трудовото законодателство. Мисля, че ако съчетаем действащите предписания в тези три области с насоки, които подробно да обясняват как те да бъдат изпълнени, е, всичко е, може да се улесни много. Е, не бива да има е, забрани и разногласия по тези въпроси в общност като нашата. Както казах, е, говоря за ангажимента от стратегията за единния пазар. И ние в края на пролета ще започнем да изискаме информация по тези три направления от държавите членки. По въпроса за отражението на сегашната криза с миграцията, Бих казала, че тук всичко все още е в процес на развитие. Но нашите служби следят ставащото отблизо. В момента следим непосредственото отражение, но разбира се, можем да ви предоставим, не мога да кажа в какъв срок, е, с данни за резултатите от нашите анализи и за това как те биха се отразили върху туристическия бранш. Най-напред обаче и може би в опит е, да направя заключение, ще кажа, а, за велосипедите. А, защо ме питате мен? Казва председателят. Не, не питам. Зная от е, собствен опит, че трябва да ви подкрепят градовете, защото има много средства на разположение за е, изграждане на велоалеи. Такива велоалеи могат да бъдат изградени с хиляди и хиляди километри. Пари има. Но ви трябва подкрепата на градовете, защото Европейската комисия не може да направи нито една велоалея сама. Това може да бъде част от нашия анализ обаче и част от плана за действие. И сега, както ви казах, не след дълго ние ще ви предложим концепция. Тя ще бъде кратка. Ще се допитаме до промишлените партньори, отрасловите партньори, различните сдружения, естествено Европейския парламент, правителствата и регионите. Но бих искала да ви помоля да мислите за този документ, който ще ви представим близко бъдеще, по начина по който аз мисля за него – да се опитаме да предложим нещо, което не е обемисто, не е амбициозно, но може да бъде постигнато. Мисля, че е добре да се мисли в перспектива от 4 години, за да можем да приключим процесите, да разпространим информацията и да се опитаме да осъществим на практика идеите, които ще бъдат предложени в този документ, да ги осъществим чрез държавите членки. Една от темите, за които мислех аз, бе връзката между творческите браншове, занаяти, мода и туризъм. Но разбира се, могат да бъдат проведени и много други връзки. И тогава ще можем да излезем с един конкретен документ, който да споделим с държавите членки. По отношение на финансите, да, вярно е, че информацията вероятно не е качествена, не се разпространява добре. След като толкова много от вас споделиха, че туристическите дружества не могат да намерят лесно информация за това къде и как да кандидатстват за финансиране, това е показателно. Но финанси има, пари има, има много пари, бих казала. Но те не са видими и не е записано, че са само за туризма. Но туризмът може да участва в ползотворяването на тези средства, тъй като те са предназначени за малките и средните предприятия, а броят им в туристическия бранш е огромен. Именно за това много ме радва възможността да проведа този разговор с вас Детално си записах вашите въпроси и коментари, но повтарям, между вас и нас няма разлика. Ние мислим на една вълна. Единствената специфика е, че Европейската комисия сега би се ориентирала по-скоро към използването на по-меки инструменти, а не нормативни актове. Много ви благодаря, госпожа комисар Бянковска за вашата презентация, за вашите отговори. В нашата комисия по транспорта и туризма ние а, разглеждаме две различни области и съответно а, нашите партньори от комисията са двама по туризма и по транспорта. Много ви благодаря още веднъж и се надяваме скоро отново да ни гостувате. Благодаря.